En, uh, uh, wat mij betreft uh, een uh, uitstekend uh, advies. Waar, uh... Благодаря ви. Аз мисля, че имаме отлично становище. Едва ли има какво точно да се добави, но имам два въпроса. Първо по десета точка. В края комисията е призована да изготви план за действие – но аз се питам дали не трябва да споменем и конкретните мерки, които очакваме да бъдат включени в плана за действие. Не знам дали докладчикът има мнение по това становище. След това, тъй наречените ship rights са едно ново явление, което също трябва да се спомене. В 13-та точка също комисията е призована, но мисля, че трябва да се добавят и държавите членки. В предходната точка ефтините бели цигари и борбата с тях. Това по плана за действие. Така. Eh, sí, eh, gracias. Sí, yo también estoy... Eh, Госпожа Яла Сендер, благодаря. Съгласна съм с становището, което се предлага. То отразява и гласуването по резолюцията, свързана с доклада на комисията за 10 години изпълнен, изпълнявано споразумение с Филип Морис. Аз имам следния въпрос. По точка 6 не знам дали комисията може да ни го обясни. В шеста точка се говори е, за необходимостта от системата за проследяване, която трябва да бъде общоевропейска система. Като също така се предлага да се създаде световен стандарт за проследяването. Може би този стандарт трябва да бъде отворен, така че да се интегрира в вече съществуващите системи, така ще бъде по-ефикасен. Но имам въпрос към комисията. Знаем, че доста от предприятията и производителите проявяват интерес, но искат да запазят и собствените си системи – през тези 10 години ние натрупахме опит и не знам дали комисията всъщност би могла да създаде някаква формула, така че стандартът да се интегрира в вече съществуващите системи, като същевременно отговаря на рамковата директива. Не знам дали това е възможно да се направи. Jawohl, und da kann man, glaube ich, Aufklärung erwarten von Olaf. Herr Röbling, Sie haben das Wort, bitte schön. Господин Рублин Готолов, благодаря ви, госпожо председател. Веднага ще дам думата на много по-компетентния колега от DJ Санта и господин Буковски, който отговаря за изпълнението на директивата за тютюневите изделия. Добър ден! Искам да дам съвсем кратко обяснение по изпълнението. Член 15 от директивата предвижда независима система за проследяване и съхранение на данните – Имам предвид данните от проследяването. Член 15, параграфи 11 и 12 се отнасят до делегираните актове на комисията. Тези актове са свързани с основни изисквания на системата. Ние няма да създадем самата система, но ще определим нейните най-важни елементи – Този член също така трябва да въведе член 8 от протокола на рамковата, към рамковата конвенция за създаване на такава система на проследяване, която да се контролира независимо от тютюневата индустрия. Актовете за изпълнение и делегираните актове би трябвало да са готови през 2017 година. Ние, разбира се, ще направим всичко по силите си за прилагане на протокола в частта система за проследяване. А що се отнася до отворената структура на системата, то имайте предвид, че нашата спецификация е не е свързана с технологии, които да бъдат притежавани от един единствен доставчик. Това съвсем не е нашето намерение. Става дума за отворена система, така че голяма група от доставчици да могат да се включат. Контролът обаче остава свързан с това, което е предвидено в протокола. Много ви благодаря. Очевидно, това е въпрос и на индустриалната политика на Европейския съюз. Ние стъпваме върху стандарта и за това е необходимо да знаем как може да се създаде световен стандарт. Ние не искаме да има монопол, разбира се, що се отнася до самата технология или софтуер, би трябвало да се намери вариант, който може да бъде интегриран. Не се ли направи това, дебатът ще бъде съвсем различен и за индустрията, и за търговците. Ще видим как ще продължи работата и от страна на комисията. Господин Де Юнг, нека отговоря и на вашия въпрос. Ефтините бели марки. Какво можем да направим, за да ограничим това явление? Тук се обръщам с въпроси към комисията страните, които произвеждат такива марки, едва ли ще ратифицират протокола. Но сигурно има и такива, които ще го направят и въпреки това ще продължат да търгуват с марките. Ето защо въпросът за тютюна на късове, филтрите на цигари и други елементи остава особено важен – Необходимо е да бъдат насърчени държавите членки. Всъщност, е, Ефтините бели марки наистина са все по-важен въпрос за нас през последните няколко години. 2013 година имахме стратегически доклад срещу незаконната тютюнева търговия – Борбата с този вид търговия, както казахме и в доклада, е свързана с различни подотрасли, включително и ефтините бели марки. Те идват от най-различни страни, най-различни производители. Проблемът е доста сложен, тъй като обикновено това са страни извън Европейския съюз. По-късно през годината комисията ще представи доклад по изпълнението на стратегията. В този доклад ще обърнем специално внимание на успеха или неуспеха в борбата с ефтините бели марки. Службите на комисията работят усилено по този въпрос в момента. Разбираме, че този въпрос е наистина важен, както отбелязва и Европейският парламент. Благодаря. Не виждам да има други желания. 25 април е крайният срок за изменения. 24 май Комисията по бюджетен контрол ще проведе своето гласуване заедно с измененията. Преминаваме към четвърта точка – Становището на Марко Вали дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007-2014 година. След малко господин Вали ще представи това становище. Благодаря, госпожо председател. Изключително важна е тази тема, за която говорим тук в Комисията по контрол на бюджета, защото става дума за социалната тема, за безработицата, това се забелязва от всички и средствата, които са заделени за тези цели, срещат проблеми. Когато започнах да пиша, първо се записах, запитах дали този фонд а, ще постигне предвидените резултати. Като че ли обаче няма ясна представа за това какви са целите, които трябва да се постигнат. Комисията и държавите членки не са фиксирани количествени цели що се отнася до връщането на работа на хората. Някога частните и обществените служби по труда не са направили връзка между фонда за приспособяване към, е, към глобализацията и другите социални фондове, които работят заедно с националните. Освен това, органите в държавите членки не са казали как се използва този фонд за активни мерки, като например обучение, както и помощ за собствен бизнес или даване на помощи, които да помогнат за повишаване на приходите. Е, около 50% от хората са намерили някаква работа, но не знаем дали с други инструменти нямаше да се постигне същия резултат. Може би дори на национално ниво можеше да се постигне. Европейския фонд е, за приспособяване към глобализацията е използван заедно с други е, инструменти, затова събирането на данни за оценка на резултатите е много трудно. Имаме една такава практика по структурните фондове, защото не става ясно дали националните програми, които вече съществуват, са тези, които са довели до резултатите или европейските. Така че е много трудно да се направи оценка. Някои държави членки предпочитат да се възползват от социалния фонд, а не от фонда за глобализацията имаме по-бързо прилагане там, повече средства, възможност за авансово финансиране. Освен това, по другия фонд пък е много дълга процедурата за одобрение на проектите. Още нещо, което не разглеждаме често, е колко заявки към този фонд не са били прияти от Европейската комисия и защо. Според мен е изключително важно да разберем какви процедури за селекция използва Европейската комисия и дали има случаи, които не се описани в регламента, но са се а, оказали достатъчно добри и бъдеще трябва да бъдат включени. Говорим също за проекти с, съфинансиране от социалния фонд. Те са можели да използват а, този фонд за глобализацията, а не социалния фонд. Затова е много важно а, да разгледаме ограниченията на този фонд за глобализацията. Докладът на Сметната плата от, 13, е, от за 13 година казва, че са необходими 41 седмици за одобрение на заявки. Според мен това е много дълъг срок и затова хората предпочитат да се обърнат към националните системи или социалния фонд на Европейския съюз. Нужно е да има проследимост, необходимо е да се проследи цялата верига и самите предприятия, защото когато имаме засегнато предприятие, много често работниците не получават средство, макар че комисията обяснява, че това не е направено нарочно. Трябва да се гарантира по-голямо покритие и нито един работник не бива да бъде забравен, когато се заделят средства. Също така Европейската комисия в своите доклади трябва да включва по-конкретна информация, като посочва сектори, в които работниците по-вероятно ще могат да намерят работа и да ги насочат към тези сфери, където има повече работни места, така ще има повече възможности, свързани с потребностите на пазара. Важно е също така ре или преквалификацията да а, води до намиране на работа, а не чисто и просто да се намират на работа образователни и квалификационни организации. Има нещо, което, на което много държа и ще изляза с изменение по него. Когато говорим за фонда за глобализацията, мислим за европейски предприятия, които затварят поради глобализацията, т.е. нелоялна конкуренция от трети страни, но си мисля, че голямата част от предприятията в, кризи, в криза всъщност са прехвърлили производството си в чужбина. Комисията трябва да се съсредоточи това, да види колко работници са останали без работа, защото предприятията всъщност симулират криза единствено и само за да изнесат производството в чужбина. Комисията трябва да предвиди някаква глоба и да задължи предприятията, които затварят, а след това отварят свои производства извън Европейския съюз, да бъдат глобени и съответно да дадат обещетения на работниците, които в държавите членки са останали без работа. Моля, колеги, излезте с предложение. Благодаря. Следващи оратор. Já moc krát děkuji za tuto zprávu. My už jsme několikrát vedli na, v budžetu tuto diskuzi a myslím si, že vyjasní. Благодаря. Вече говорихме много пъти по този въпрос и в комисията по бюджет и в бюджетен контрол. Смятам, че е съвсем ясно и трябва да мислим какво всъщност, да помислим какво очакваме от фонда за глобализация или за приспособяване към глобализацията. Защото в този случай, като че ли не е ясно в този мандат, какви са критериите, които се прилагат. Тези въпроси бяха повдигнати от докладчика. Какви са параметрите изобщо за получаване на средства? Не искаме два различни фонда да заделят пари за една цел. Трябва да се замислим за инструменти и да видим как той да стане по-оперативен и по-ефикасен. Не съм съгласен с този критерий хиляда работници да бъдат засегнати. Сега като че ли цифрата е станала 400, така че трябва добре да помислим кога могат да се използват тези средства. Мисля, че нямаме добри критерии в момента. Нужно е да имаме по-голяма дискусия по критериите и това е много важна тема за нашата комисия. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Вари за неговото становище. То наистина е много интересно, а и аз съм съгласна с повечето от нещата, които той отбелязва. Мисля, че чрез изменения можем да добавим още един елемент, тъй като неведнъж съм мисля по въпроса. В момента на преструктурирането структуриране на дадени отрасли, в които има много реално самонаети, хора, които са регистрирани като самонаети и от една страна са работници, но от друга страна управляват е, собствения си труд. Та. Е, в случаите, когато има преструктуриране, но става дума за този вид работници, каквито са таксиметровите шофьори в Испания, те може би е, са в малко по-различно положение от останалите. Комисията отбелязва, че не е проучила начина по който този фонд за приспособяване към глобализацията може да се приложи и за описаната от мен група, например таксиметровите шофьори. Не е изяснено как се обхващат самонетите. Затова и ме интересува и държа комисията да ми отговори какво може да се направи тук. Има още един въпрос. Господин Вали го засегна до някъде. Става дума а, за неочакваните резултати на този фонд, който не винаги всъщност помага. Има случаи, в които предприятията си казват, ами има го този фонд, следователно ние можем да направим своето преструктуриране, колкото и да е скандално то. И знаем, че в подобни случаи обикновено работниците са се самоорганизирали, борили са се за това да не бъдат съкратени първоначално обявените бройки но в някои случаи наистина се оказва, че тази бърза фискална помощ е, води до бързо изнасяне в други е, държави, изнасяне на производството. Не можем да бъдем е, сигурни, че резултатите от фонда са винаги такива, каквито сме желали. Може би е необходимо фонда да бъде по-ефикасен и да се управлява по-бързо. Колеги Савама. Господин Савама има думата. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че изчезнах за малко от залата. Имах проблем с кафето. Мисля, че е, говорим за фонда за глобализация – Докладчикът се справя много добре, според мен. Малко критика мога да отправя за това или към това, как този фонд и по-специално средствата от него се използват на практика. Не мисля, че обръщаме достатъчно внимание на работата на този фонд и трябва да обърнем повече внимание на това в този доклад. Това е най-проблемният аспект на средствата, за които говорим тук. Социалният фонд, казваме често, би могъл да покрие тези подробности и това е така. Съгласен съм. Може но тогава трябва да се запитаме какъв е смисъл изобщо, какво допълнително дава този фонд със своето съществуване. Единственият отговор, според мен, тук би могъл да бъде ползата от тези средства и как се разходват те. Държавите членки докладват за ползването на тези средства по много различен начин. Няма достатъчно стикованост е, при отчитането. За това смятам, че трябва доста по-критично да гледаме към този фонд. Е, според мен той не се използва оптимално за момента. Благодаря. Der Kollege Воген, bitte. Yeah, uh, Господин Вон, съвсем накратко. Първо благодаря на господин Вали за доклада. Фонда за приспособяване към глобализацията е много важен на европейско ниво като инструмент. Не всички държави членки се възползват от него. Обединеното кралство никога не е подавало заявка за този фонд, Независимо от това, че сме имали много работници освободени, стоманодобивната индустрия наскоро обяви, че хиляди хора ще бъдат освободени. Британското правителство не подава заявка. А, ние им пишем, мнозина от нас го правят, че има такива средства и могат да подадат заявка за, сред, за тях, както други държави членки. Така че има такива правителства, като нашето, които смятат, че това не е добър инструмент и не го ползват. Но, както знаете, не може правилата да останат еднакви винаги. Трябва да преразглеждаме и трябва да видим как може да се подобрят критериите, за да сме сигурни, че средствата отиват при точните хора в точния момент при нуждаещите се максимално бързо. В миналото не винаги това е било така, така че подкрепям ви. Това е много полезен инструмент и всички държави членки, според мен, трябва да се а, възползват, но трябва да се погледнат и правилата. Благодаря. Да, има полуки, които могат да бъдат извлечени Давам думата на Генералната дирекция на комисията, която отговаря за темата. Благодаря, госпожо председател. Uh, благодаря ви, че обръщате внимание на прилагането на този фонд. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е всъщност един инструмент, който показва солидарност и откликва при бедствия. Той се управлява по различен начин, не по начина по който се управляват структурните фондове. Там подходът е много по-гъвкав, отколкото при социалния фонд. Няколко пъти вече се каза, че има дейности, които могат да бъдат финансирани от социалния фонд, но са част от фонда за глобализацията. Сега, изборът на фонд е в ръцете на държавите членки, дали да използват социалния или този фонд. Средствата от социалния фонд се основават на БВП на глава от населението, заетост и така нататък. И за някои държави членки това означава ограничаване на средствата по социалния фонд, които могат да получат. Фонда за глобализация обаче е нов инструмент, инструмент отворен за всички, както каза господин Вон, и държавите членки са тези, които трябва да подадат заявление за неговото ползване. при момент в момента, в който се подаде заявка за получаване на средства за работници, дори работниците все още да работят и да не са освободени, могат да се предприемат мерки от момента на подаване на заявлението. Фонда за приспособяване към глобализацията дава 60% от съфинансирането, т.е. в някои региони това е същото като социалния фонд, защото ако имаме по-високо развита държава, там по социалния фонд те ще получат 50%, но пък при други 75% от финансирането. Фонда за глобализация всъщност дава авансовото плащане. Ние даваме 100% от сумата при един транш и след това мерките се прилагат в рамките на две години след завършване на проекта трябва да получим крайен доклад с това колко са бенефициарите, каква е устойчивостта, какво е нивото на успеваемост и колко средства са похарчени. Често дори ни се връщат средства. Дълга процедура за одобрение на задавленията, казахте няколко пъти в връзка с това, че средно имаме 41 седмица за одобрение. Ставаше дума за данни от 13-та година. Това е среден, среден, осреднена цифра. Понякога става много по-бързо, но за съжаление понякога и много по-бавно. Новия регламент 3009 ни дава 28 седмици като срок комисията, парламента и съвета да постигнат съгласие и да вземат решение по определено заявление. Говорихте също за неодобрени заявки или заявления. Само една заявка по този фонд е била отхвърлена но държавата членка е била съгласна това да стане. Държавата членка сама е признала, че тази заявка не е пряко свързана с кризата или глобализацията, така че няма как да извлече полза от този фонд или средства от него. Трудно е да се заложат качествени цели, защото ние не планираме освобождаване на работници или масово преструктуриране. Държавите членки когато изготвят своята заявка по член първи от регламента, би трябвало да направят така, че максималният брой бенефициари намират устойчиви работни места в максимално кратки срокове. Всъщност това следваме като основна цел. Всеки две години трябва да се отчитаме пред парламента и съвета, това е записано в 19 ти член, за това дали намерените работни места са устойчиви. Също така имаше едно предложение в становището и за това трябва да кажа, че вече сме се ангажирали на сайта на този фонд да публикуваме всички документи, свързани с всяко едно заявление. Има обаче определени а, документи, като заключителен доклад и заявление, които се притежават в кавички от държавите членки. Така че ние призоваваме държавите членки те да публикуват тези документи. Има една държава членка, която вече го е направила. Смятаме, че това ще помогне на държавите членки да използват този фонд за свои цели. Е, мисля, че до тук мога да приключа. Искам да кажа, че ние в комисията следим как се разходват средствата по този фонд внимателно. Не искаме да има дублиране със социалния фонд, тъй като там посоката е различна. Фонда за глобализация се занимава с експост въздействието на кризата, докато социалния фонд всъщност се опитва да се занимава с превентивни действия и предотвратяване на освобождаването на работници. Благодаря. И аз ви благодаря. Крайен срок 16 април за изменение. Господин Вали, искате ли да кажете няколко думи накрая? Да, съвсем набързо. Искам да благодаря на всички колеги за идеите и предложенията. Трябва да кажа, че имаме обща нас посока, поне така го виждам. Една идея за това, че няма яснота за резултатите от Фонда за приспособяване към глобализацията, точно защото не може да имаме пълна прозрачност, примерно на документите, както казахте. Благодаря на всички усилия на Европейската комисия в тази посока да се излезе с публикуването на тези документи. Също призовавам Европейската комисия по-добре да разгледа условията на пазара, така щото по-добре с държавите членки да програмира връщането на работа на тези лица, защото много често тези програми, аз бях да ги видя, да, наистина завъртат пари вътре в а, дружества, които се занимават а, с преместването на работниците, но след това голямата част от тях остават без работа и най-вероятно са обучени в а, компетентности, които не се търсят на пазара. Така че е по-добре това да се проучи, за да има по-голяма ефикасност при използването на фондовете. Сега за Обединеното кралство ако ми позволи колегата от Англия да каже нещо, вие си имате ваша валута, така че можете и публично, публични инвестиции да направите, защото така инвестирате в економиката, в своята валута, а ние не можем да го направим, защото а, при, нас, при нас валутата ни ограничава. Така че, може би за това не искате достатъчно често такъв тип помощ по такъв тип а, програми. Не мисля, че ще продължим в тази посока. Малко дълго продължихме, може би. В други ден, на шестия крайния срок за изменения. Така че е добре да ги изпратите до тогава. Благодаря ви и колегата Питела за корупцията и борбата срещу финансовите измами. Той обаче, а, извинете, тя не е пристигнала в Брюксел все още. Тя помоли да се отложи това за края на днешния ден. Аз обаче се съмнявам, че ще успеем, тъй като имаме много дълго гласуване. Така че не знам дали защо ще имаме време да се занимаем с тази точка днес. И ако можем, разбира се, ще го направим. Така или иначе ще дам думата на госпожа Улрих от Олаф, за да може тя да каже нещо по въпроса. Искате ли да кажете нещо? Herzlichen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Nein, wir sind, wie Sie wissen... Много ви благодаря. Много любезна от ваша страна. Не, на този етап нямаме какво да добавим. Напълно сме съгласни с проекта на текст. Съгласни сме и с измененията. Смятаме, че насочеността на, на вашето становище е много добра. Повдига се въпроса за ДДС. Той е част от така наречената директива ПИФ, директивата за защитата на финансовите интереси на Съюза. Няма какво да добавим толкова. Председателката. Жалко е, че докладчицата отсъства. Ще видим какво ще се случи тази вечер. Ако не успеем, ще разгледаме това становище някой друг път може да проведем и дебат, който да не е чак толкова голям. Казали сме, че гласуването е в 4. Има още няколко минути. За да има гласуване, трябва да има минимум 8 депутата в залата. Затова искам да приканя всички от вас, които са тук, да останат. Днес трябва да гласуваме, защото иначе няма да можем да спазим определения график на работа. Отново казвам, моля всички да бъдат в залата след 10 минути. Искам да дам възможност на колегите, които сега не са тук, е, евентуално да дойдат. Тъй като понякога знаете, за измененията е много важно колко човека присъстват в залата. 10 минутна почивка и в 4 часа започваме с гласуването. Благодаря. don't take them for granted. This is probably this, this mistake we did. Parce qu'à chaque fois, on a laissé ça, on considère qu'il ne faut pas voter. Colleagues, take your seat. We will start. Уважаеми колеги, заемете местата си. Започваме. Стигаме до точка 6 от дневния ред. Хоризонталният доклад на господин Вон. Има ли коментари? Няма. Започваме с гласуването. Нека да проверим колко хора има в залата. Електронно гласуване. Надявам се, че всички са си взели картите. Нека да направим проверка и да видим колко хора има тук. Гласуването не е започнало. Нека да направим една проверка, за да видим колко хора гласуват. Моля да гласувате, натиснете някакъв бутон. Всички ли гласуваха? Нека да видим сега колко са гласували.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 приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 1 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 се покрива. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 на Емпъл за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Либе 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 се покрива. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване по електронен път, начало на гласуването. Някой от колегите не е гласувал. Гласуването приключи. 16 гласа за, 1 против. Поздравления за докладчика. Damit kommen wir zu den Agenturen im Einzelnen. Така стигаме до отделните агенции. Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия АЦР. Първо изменение. За. Против. Едно и две всъщност трябва да ги гласуваме заедно. освобождаването от отговорност. За, против, отхвърлят се. Сега ще гласуваме по решението за действителното освобождаване от отговорност по електронен път, начало на гласуването, край на гласуването, 15 гласа за, 4 гласа против, приема се решението за уравняване на сметките, изменения 3 и 4 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се, отлично. Цялостното решение за уравняването на сметките по електронен път. Начало на гласуването, край на гласуването.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 предложението за резолюция по електронен път, начало на гласуването. Край на гласуването, 16 гласа за, 3 гласа против. Благодаря, поздравления за докладчика. Ja, damit kommen wir zu BEREC. Така стигаме до ОРС. Електронните съобщения. Изменения но и две заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Сега автоматично давам освобождаване от отговорност. Стигаме до решението за освобождаване от отговорност, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 15 за, 4 против. Решението за уравняването на сметките, изменение 3 и 4, заедно ги гласуваме, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Решението сега за уравняването на сметките по електронен път. 15 гласа за, 4 против.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 Гласуването, край на гласуването, 17 гласа за, 2 против. Поздравления за докладчика. Центъра за преводи. Освобождаване от отговорност, изменение 1 и 2. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Решението за освобождаване от отговорност, електронно гласуване – Край на гласуването 15 гласа за, 4 против. Уравняването на сметките, изменения 3 и 4 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Гласуваме по електронен път относно уравняването на сметките. Край на гласуването 15 гласа за, 4 против. Предложението за резолюция изменение 5 за, против, въздържали се, приема се 6 за, против. Искам да направя проверка по изменение 6. Електронно гласуване. Край на гласуването 13 на 6. Приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по резолюцията. Електронно гласуване. Гласуването приключи. 16 гласа за, 3 против. Поздравление за докладчика. Център за развитие на професионалното обучение, решението за освобождаването от отговорност, изменение 1 и 2. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Решението за освобождаване от отговорност по електронен път начало на гласуването. Край на гласуване. 15 на 4. Благодаря. Сметките, трето и четвърто, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Уравняването на сметките, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, 15 на 4. Резолюцията, изменение 5, за, против, въздържали се, приема се.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 цялата резолюция, електронно гласуване, начало на гласуването. Липсва един глас, край на гласуването 16 на 2. Полицейския колеж или СЕПОЛ, изменение първо и второ, по освобождаването отговорност за против въздържали се отхвърлят се. Решението за освобождаването отговорност електронно гласуване. Край на гласуването. 14 на 4, трето и четвърто изменение по уравняването на сметките за, против, въздържали се, отхвърлят се. Уравняването на сметките, електронно гласуване.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 Гласуването приключи. 16 гласа за, 2 против. ЕАСА, Агенцията за авиационна безопасност, изменения 1 и 2, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Решението за освобождаване от отговорност по електронен път. Гласуването приключи 15 на 4. Имаме мнозинство, което вече е откроено. Уравняването на сметките, изменения 3 и 4, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Гласуваме по електронен път относно уравняването на сметките. Край на гласуването 15 на 4. Резолюцията, изменение 5 за, против. Нека да направим проверка по изменение 5. Мисля, че се приема.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 тя е отчетена. Има още две думи. По тях гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 14 се покрива и сега електронно гласуване по цялата резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 на 3. Поздравления. Благодаря на докладчика. ЕАСО, служба по в подкрепа на областта на обежището. Едно и две за, против, въздържали се, отхвърлят се. Електронно гласуване по освобождаването от отговорност. Край на гласуването 15 за, 3 против. Уравняването на сметките, изменения 3 и 4 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Сега по електронен път относно уравняването на сметките гласуваме. Край на гласуването 15 на 3. Резолюцията, изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Либе 1 до 4 се покриват, по 5 по първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция, електронно гласуване, Край на гласуването. 16 гласа. 3, 3 ма против отличен резултат. Европейския банков орган. Изменение 1 и 2 за против, въздържали се, отпадат. Решението за освобождаване от отговорност електронно гласуване, край на гласуването 15 на 4. за против, въздържали се, отпада, уравняване на сметки, край на гласуването, 15 на 4, приема се 6 за, 7 за, против, въздържали се, приема се, 8 за, против, въздържали се, приема се, Екон 1 за против въздържали се приема се. Екон 2 за против въздържали се приема се. Екон 3 за против въздържали се приема се. Екон 4 за против въздържали се приема се. Екон 5 за против въздържали се приема се. Екон 6 за. Всъщност това е покрито. 7 до 15. Нека гласуваме заедно, ако нямате нищо против. 7 до 15 за, против, въздържали се. Приема се. И гласуването по цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 на 4 гласа. Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията. Изменения 1 и 2 за, против, въздържали се, отпадат. Е, електронно решението за освобождаване от отговорност. Край на гласуването. 15 на 4. Уравняване на сметки 3 и 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуваме уравняването на сметките. Край на гласуването 15 на 4.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 2 за, против, въздържали се, приема се 3 и 4 са покрити 5 и 6 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се 7 и 8 са покрити 9 за, против, въздържали се, приема се 10 е покрито 11 до 13 заедно за, против, въздържали се, приема се 14 и 15 са покрити Електронно гласуваме цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 на 3 гласа. Благодаря. Европейска агенция по химикали. Предложението за освобождаване 1 и 2 за, против, отхвърля се. Самото решение за освобождаване от отговорност, електронно гласуване – Край на гласуването. 15 на 4. Уравняване на сметки 3 и 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. По самата електронно гласуване по уравняването на сметките. Край на гласуването. 15 на 4. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 до 12. Нека ги гласуваме заедно. 6 до 12. За, против, въздържали се. Отхвърлят се 13 за, против, въздържали се. Отхвърля се 14 за, против, въздържали се. Приема се. NV1 е покрито, NV2 е за, против, въздържали се. Приема се 3 и 4 покрити, 5, за, 5 до 8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 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 и 17 са покрити и окончателното електронно гласуване. Край на гласуването. 17 на 3 приема се. Преминаваме към Европейската агенция за околната среда. Първо 1 и 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложението за освобождаване, край на гласуването, 14 на 4. Изменение 3 4 за против въздържали се отхвърля се. Уравняването на сметки, електронно гласуване, край на гласуването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 въздържали се, приема се. NV1, 2, всъщност 1 до 7 са покрити. Да гласуваме цялата резолюция. Край на електронното гласуване. 17 на 3. Много ви благодаря. Европейска агенция за контрол на рибарството. Едно и две за, против, въздържали се, отхвърлят се.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 6 до 11. Можем ли да ги гласуваме на блок? Добре, 6 до 11. За, против, въздържали се, приемат се. 12 е покрито и сега гласуваме цялата резолюция електронно. Край на гласуването. Край на гласуването. 17 на 3. Много ви благодаря. Преминаваме към Европейския орган за безопасност на храните. Изменение 1 до 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложението за освобождаване е електронно. Край на гласуването. 12 на 7. Добре. Резолюция 5 до 8 за, против, въздържали се, отхвърля се и окончателно сега по резолюцията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 против, въздържали се, приема се. Втора е покрита. 9, NV9, за, против, въздържали се, отхвърля се. ДНВ 9, покрита ли е? всъщност 9 беше отхвърлено. Добре, 10 е покрито, 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 първа част за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 и 5 са покрити. Резолюцията като цяло е електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 на 3. Много ви благодаря. Европейски институт за равенство между половете. Едно и две за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 на 4. Чудесно. 3 и 4 за, против,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 ФЕМ 1 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 2 до 6 покрити. ФЕМ 7 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 8 покрито. И сега цялата резолюция, моля гласувайте електронно. Край на гласуването 16 на 3. Много ви благодаря. Нека да видим какво следва. ЕИОПА, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Едно и две. За, против, въздържали се, отхвърля се електронното решение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 на 4. Изменения 3 и 4 за, против, въздържали се, Отхвърлят се уравняване на сметки и електронно гласуване. Край на гласуването. 15 на 4. Резолюцията. Изменение 5. За против въздържали се отхвърли. А, приема се. 6. За против въздържали се. Приема се. 7 до 9. Амблок. За против въздържали се. Приема се. Екон 1 до 5. Може ли амблок? За против въздържали се приема се 6. Покрито 7 до 15. Да ги гласуваме амблок. Не може ли? Добре, 7 до 12. За против въздържали се приемат се 13. За против въздържали се приема се 14 и 15 блок за, против, въздържали се, приема се. И сега предложението за резолюция електронно гласуване. Край на гласуването. 15 на 4. Много ви благодаря. Преминаваме към Европейския институт за иновации и технологии. 1 и 2 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Решението за освобождаване от отговорност електронно. Край на гласуването 15 на 3. Благодаря. Уравняване на сметки 3 и 4 за, против, въздържали се, отхвърля се електронно. Предложението за уравняване на сметки. Край на гласуването 15 на 4. Много добре, благодаря ви.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 Европейска агенция по лекарствата. Едно и две за, против, въздържали се, отхвърля се. Резолюцията за освобождаване от отговорност. Електронно гласуване. Край на гласуването. 15 на 3 гласа. Много добре.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 за, против, въздържали се, приема се 9 до 11, покрити 12 за, против, въздържали се, приема се 13 до 15 са покрити. И сега гласуваме резолюцията с измененията електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 на 2 гласа. Много добре. Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманите. Изменение 1 и 2 отхвърлени. Решението за освобождаване от отговорност, моля гласувайте. Край на гласуването 15 на 4. Изменение 3 и 4 за против въздържали се отхвърлят се. Електронно гласуваме решението за уравняване на сметки. Край на гласуването. 15 на 4. Благодаря. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Или бе 1 до 3 са покрити, или бе 4 за, против, въздържали се, приема се. Или бе 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Или бе 6 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 на 3. Благодаря. Европейска агенция за морска безопасност. Изменение 1 и 2 за. Против въздържали се отхвърлят се. Решението за освобождаване от отговорност моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 на 4. Уравняване на сметки. Изменения 3 и 4. Отхвърлят се. Електронно гласуване на уравняване, уравняването на сметки. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 на 4. Резолюцията изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Тран 1 и 2 са покрити. Тран 3 до 7 можем да ги гласуваме заедно. Одобряват се. Тран 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 9 е покрито. Тран 10 до, 11 заедно приемат се. Тран 12 е покрито. Сега гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването 15 на 4. Е, и така първо и второ изменение. Хвърлят се. Цялото решение за освобождаването отговорност. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 4. Уравняването на сметките 3 и 4 за. Отхвърлят се. Решението като цяло. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 4. Благодаря. Изменение 5 за резолюцията за, против, въздържали се. Приема се цялото предложение за резолюция. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 4. Благодаря. Преминаваме към агитията по лежопеден транспорт. Едно и две за против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване, електронно гласуване. Лосно. Край на гласуването. 15 на 4, на 3 4, за против, въздържали се, отхвърля се решението за приключване на сметките електронно. Моля гласувайте. Край на гласуването 15 на 4. Сега е резолюцията като цяло. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 до 9 заедно, анблок, ако нямате нищо против. 7 до 9 за, против, въздържали се, приема се. Кран 1 от 1 до 5 всъщност са покрити, тран 6 до 9, блок или като цяло, за против въздържали се, приема се, тран 11 за против въздържали се, отхвърля се, 12 за против въздържали се, приема се, 13 приема се. Стигаме до цялата резолюция. Моля, гласувайте по цялата резолюция. Прекратете гласуването. 16 на 3. Благодаря. Есма. Едно и 2. Заслужаване за противъзражение се отхвърля се. Решението за приключване на сметките електронно. Моля гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen по-скоро за освобождаване от отговорност. Прекратете гласуването. 15 на 4. Сега сметки 3 и 4. За против възражение се отхвърля се. приключване на сметките. Електронно гласуване. на 4. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Икон 1 до 5, анблок, ако нямате нищо против. 1 до 5, за, против, възражали се, приема се. 6 е включено, 7 до 15, заедно, за, против, въздържали се, приема се. Цялото предложение за резолюция, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 4. ETF, Европейската фундация за обучение. Дъблин, измене едно и две за, против, възражали се, отхвърля се. Решението за освобождаване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 4. Сега за приключване на сметките. Изменение 3 и 4. За, против, възражали се, отхвърля се. Решението за приключване на сметките. Електронно гласуване. Ja, die Abstimmung ist beendet. 15 zu 15 на 4. Изменение 5-8 заедно, ако нямате нищо против, да или не. Добре, от 5 до 8 за против, въздържали се, приема се. МПЛ 1 е покрито, 2 за против, въздържали се, приема се. 3 и 4 са включени. 5 и 6 заедно, за, против, въздържали се, приема се. Предложението за резолюция като цяло, моля гласувайте. 16 Край на гласуването 16 на 3. Благодаря. Еолиза. Изменено и 2 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Е, решението за освобождаване като цяло, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 4. Измене 3 и 4. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Приключване на сметките. Сега гласуване по тях. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 4. Същото мнозинство. Сега резолюцията. Може ли да вземем изменение от 5 до 11 заедно, ако нямате нищо против? за, против, въздържали се, приемат се. Либе 1, 2 до 6 са включени, либе 7 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Крайно гласуване, моля гласувайте. Ти Abstimmung ist geschlossen. Прекратете гласуването. 16 на 3. Благодаря. Оша 1 и 2 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Решението за освобождаване, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 15 на 4. Сметките 3 и 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по тази част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 4. Сега резолюцията. Изменение 5, 6, 7. Заедно. За против въздържали се. Приема се. Едно е включено. 2 до 4. Заедно. За против въздържали се. Приема се. 5 е включено. 6 за против въздържали се. Приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до предложението за резолюция като цяло. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 16 на 3. Благодаря. Евротом. Едно и две за, против, въздържали се, отхвърлят се. Решението за освобождаване като цяло, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 4. Изменение 3 и 4 за сметките, за против, въздържали се, отхвърля се. Решението като цяло, електронно гласуване, моля гласувайте. 15 на 4. Изменение 6 и 5 заедно за против въздържали се Приема се електронно гласуване за цялото приложение за резолюция с измененията. Благодаря. 16 до 3. Eurofound. 1 и 2. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Решението за освобождаване, електронно гласуване. Прекратете гласуването. 15 на 4. Изменения 3 и 4. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Електронно гласуване по цялото решение. Прекратете. 15 на 4. Резолюцията. Изменение 5 до 7. Анблок. За, против, въздържали се, приема се. МПЛ 1 е включено по 2 до 5, ако нямате нищо против, за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 е включено. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 е включено. Цялото предложение за резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 на 2. Евроюст, изменение 1 и 2, за против въздържали се, отхвърлят се. Електронно гласуване по тази част от текста. Моля гласувайте. Край на гласуването. 15 на 4. Измене 3 и 4. За против въздържали се, отхвърлят се. Електронно гласуване по решението за електронно гласуване. Край на гласуването 15 на 4. Имаме стабилно мнозинство от 5 до 7, за против, въздържали се, приема се, либо едно е включено, 2 е също, 3, 4 заедно, за против, въздържали се, приемат се, либо 5, първа част, за против, въздържали се, приема се, втора част, за против, въздържали се, приема се, либо 6, за против, въздържали се. Приема се цялата резолюция сега. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 на 3. Европол. 1 и 2. За против въздържали се. Отвърлят се. Решението за освобождаване. Моля, гласувайте. Die ист кишлосен geschlossen. Край на гласуването 16 на 3. Сега по сметките 3 и 4 за против въздържали се отхвърлят се. Цялото решение, електронно гласуване, моля посолите. И Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 16 на 3. Стигаме до предложението за резолюция. Изменения 5 и 6. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 до 12 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 14 и 15 за, против, въздържали се, приема се. Либе 1 е включено, либе 2 пада, либе 3 за, против, въздържали се, отхвърлят се, либе 4 е включено, либе 5, за, против, въздържали се, приема се, либе 6, за, против, въздържали се, приема се. Сега по цялата резолюция, моля гласувайте. Край на гласуването, 15 на 4, приема се. Преминаваме към Агенцията за основни права. Първо и второ изменение за против въздържали се, отхвърлят се решението за освобождаване като цяло. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването 15 на 4. Измененията за знаките от 4 до 6 е за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за сметките, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. 14 на 4. Сега резолюцията. Изменение от 7 до 9. За против въздържали се. Приемат се. Изменение 10. За против въздържали се. Приемат се. Изменение 11 до 13. За против въздържали се. Приемат се. Либе от 1 до 3 са включени, либе 4, за против въздържали се, отхвърля се, либе 5 е включено сега по резолюцията. Моля гласовете електронно. С на 2. ако не сте съгласни с гласуването анблок, трябва да ми кажете. Фронт текст 1 и 2 за против, въздържали се, отхвърлят се решението за освобождаване, електронно гласуване, моля гласувайте. на 3. Сметките, изменения 3 и 4 за против, въздържали се, отхвърлят се. Решението за тях, моля гласувайте. Край на гласуването. 16 на 2. Резолюцията. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Нека направим електронна проверка. Пето изменение. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 до 8 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 10 до 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14-15 заедно, за, против, въздържали се, приема се. Либе 1 и 2 са включени, Либе 3 за, против, въздържали се, отхвърля се, Либе 4 за, против, въздържали се, отхвърля се, Либе 5 за, против, въздържали се, приема се, Либе 6 е включено, Либе 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до цялото предложение за резолюция. Моля, you. Край на гласуването. 17 на 2. Благодаря ви. Европейска агенция ГНСС за против въздържали се отхвърлят с изменение 1 и 2. Решението за освобождаване, електронно гласуване. Край на гласуването. 15 за, 4 против. След това 4 и 5 за против въздържали се. Отхвърлят се цялото решение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 4. Стигаме до резолюцията. 5 до 7 заедно. За против въздържали се. Приема се. И крайно гласуване. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 15 на 3. What, фалестен зал. Не може да напускате залата, никой да не напуска залата. Продължаваме с Артемис. Мариан Маринеско е докладчик. Искате ли да вземете думата? Не, не искате. Чудесно. Едно и две. Е, за, против, въздържали се. Приема се. Нека да проверим обаче изменение 1 и 2. Край на гласуването. 13 на 5. Приема се. Освобождаването се отлага. Нека да го проверим. Това означава, че сметките трябва да бъдат, приключването на сметките трябва да бъде Отложено. Добре. Моля, гласувайте електронно. Sorry, Marian. Ние гласувахме да отложим освобождаването.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 17 на 1. Приключи гласуването. Трябва да гласуваме Мариан. We have to vote. Трябва да гласуваме за решението, така както е изменено, което означава, че ще бъде отложено, защото гласувахме изменението за отлагане трябва да гласуваме решението за приключване на сметките. Същото гласувахме не да бъдат приключени те, така че трябва да се гласува решението. Така че заключително гласуване с измененията. Така както е написано. No. We voted only the amendments. Yeah. Гласувахме само по измененията. Трябва да гласуваме по приключването на сметките. Това се опитах да направя. Yeah. Yeah. Yes. But we need, but we need to vote on... Трябва обаче да гласуваме по приключването на сметките също. Yeah. So we have to vote always this, this, this, but not this. It is not necessary. Are the same than here. Ici, il faut voter. Ça, c'est pas nécessaire. Et ça, toujours. Les, les décisions. Ça, il faut voter. Décision. Yeah. So, We voted. Гласувахме първо и второ изменение, които бяха за отлагане на освобождаването. Сега трябва да гласуваме решението, цялото решение, така както е изменено. Това е втория вод. След това не трябва да гласуваме по сметките, тъй като е ясно, че няма да бъдат приключени, но трябва да гласуваме по решението, свързано с сметките, защото е цяло решение. The, the, the way to do it. Така трябва да процедираме. Окей? Dann stimmen wir jetzt ab über Punkt 2, die Entscheidung über... Добре, гласуваме по втора точка, предложение за решение за сметките. Трябва да гласуваме по втора точка, не изменения 3 и 4. но трябва да гласуваме по предложението за решение за приключване на сметките като цяло с претърпелите изменения. Моля, гласувайте. Автоматично hm? Ако гласувате с плюс, означава, че а, ще гласувате за отлагане. Deux décisions, la décision et la décision. Non, non, non, hier, oui, hier, hier. Mais ici, on n'a pas voté. Hein. Mm. You vote not to close. Добре, гласуваме да не се приключи. I do not find it very logical and I find it rather complicated. Доста сложни ми се виждат тези неща и не намирам голяма логика. No, no, no, no, no, no. We vote, we vote on the decision. Гласуваме по решението. Yeah. Oui. D'abord ça, il faut voter. Hein. Et ensuite ça. Please. Ja, genau. Also, genau. Das Sekretariat sagt. Das Sekretariat. И така, секретариатът ми казва, че по първа точка няма нужда да има гласуване. Гласуването Гласувахме по измененията. Ясно е, че ще бъде отложено, отлага, а, извинете, отложено решението, но трябва да гласуваме отново за предложението за отлагане. Така че първа точка, измененията вече са факт. Те са с плюс, т.е. за. Искаме да има отлагане. И мисля, че положението сега е ясно, така че гласувам по първа точка самото решение. Моля, гласувайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. Гласуването приключи. 17 за, 3 гласа против. Точка 2 относно уравняването на сметките. Гласуваме по предложението с измененията към него. Начало на гласуването. Ако сте за, трябва да гласувате на практика против. Край на гласуването 14 на 6. Решението е ясно. Да се надяваме, че от тук нататък ще бъде по-лесно. Чисто небе. Изменение 1 и 2 за, против, въздържали се, приемат се. Сега решението за освобождаване от отговорност, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, 17 на 3. Благодаря ви. Извинение, 3 и 4 всъщност те са свързани с предишното решение. Сега решението за уравняване на сметките, начало на гласуването. Край на гласуването. 16 на 3. Благодаря. Резолюцията изменение 7 за против въздържали се отхвърля се. Нека да направим проверка по изменение 7. Изменение 7 гласуваме. Отхвърля се 8 за, против, въздържали се, приема се 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 10 за, против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се, приема се 12 за, против, въздържали се, проверка по 12.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 Край на гласуването. 19 за, 2 гласа против. Стигаме до съвместното предприятие Excel. Изменения 1 и 2. За, против, въздържали се, приемат се. Гласуваме по решението за освобождаване от отговорност. Начало на гласуването. Благодаря ви. 16 на 5. относно уравняването на сметките. Трето и четвърто и са свързани с предишното решение. Не се гласуват. Сега гласуваме по решението за уравняване на сметките. Начало на гласуването. Благодаря ви. Край на гласуването 18 на 3. Изменение 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 6. За, против, въздържали се, приема се. 7. За, против, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 отпада. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 и 13 са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка по изменение 15. Край на гласуването. 15 гласа за отхвърлянето. 16 за против, въздържали се, приема се. 17 за против, въздържали се, приема се. 18 за против, въздържали се, отхвърля се. Предложението за резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 на 2. Благодаря ви. Ениак. Изменения 1 и 2. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Гласуваме предложението за освобождаване от отговорност. Електронно гласуване. Край на гласуването. 17 на 4. Изменения 3 и 4 са свързани с предишното решение. Сега ще гласуваме решението за уравняване на сметките. Начало на гласуването. Край на гласуването приема се 15 на 5. Благодаря резолюцията. Пето изменение за против въздържали се приема се. Шесто за против въздържали се приема се. Цялата резолюция електронно гласуване. Край на гласуването 20 на 1. Приема се. Горивни клетки и водород. Изменения 1 и 2. За, против, въздържали се, приемат се. Решението за освобождаване от отговорност, електронно гласуване, край на гласуването, приема се 18 на 3. Благодаря. Изменения 3 и 4 са свързани с предишното решение. Гласуваме решението за уравняване на сметките електронно гласуване. Край на гласуването 18 на 3. Благодаря. Предложението за резолюция. Пето изменение за против въздържали се отхвърля се. Шесто за против въздържали се приема се. Седмо за против въздържали се отхвърля се. 8 за против въздържали се ще направим проверка по изменение 8. Електронно гласуване. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим все пак. Да. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Цялото предложение за резолюция. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 18 на 2. Ими иновативните лекарства, изменения 1 и 2, за, против, въздържали се, приемат се. Гласуваме предложението за освобождаване от отговорност, електронно гласуване, край на гласуването, 18 на 3, благодаря ви. Трето и четвърто не ги гласуваме. Гласуваме предложението за решение относно уравняването на сметките. Начало на гласуването, край на гласуването 18 на 3. Благодаря. По резолюцията изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се. Може ли 9 и 10 Значи 8 тогава. За против въздържали се приема се. Девето. За против въздържали се приема се. Десето. За против въздържали се приема се. Единайсе. За против въздържали се отхвърля се. 12 за, против въздържали се, приема се 13 то отпада. 14 за против въздържали се отхвърля се. 15 е техническо, не се гласува. 16 за против въздържали се приема се. 17 за против въздържали се отхвърля се. 18 за против въздържали се приема се. 19 за против въздържали се отхвърля се. 20 за против въздържали се приема се. 22 за против въздържали се Приема се. 21 е оттеглено. Окончателното гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването 19 на 2. Отиваме на ИТЕР. Изменение е от 1 до 4. 4 изменения имаме. За, против, въздържали се, приемат се. Предложението за решение за освобождаване от отговорност няма микрофон оратора. Господин Де Йонг. Гласуваме от 1 до 4. Всъщност от едно до трето са идентични, а четвърто е противоположно, така че трябва да гласуваме заедно или е блок изменения от едно до три, а не четирите изменения. Председателката. Да, Прав сте. Четвърто в такъв случай се покрива. Извинявам се. Значи от първо до трето. Те са приети. Изменение 4 отпада. Стигаме до освобождаването от отговорност. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа за. Рядко се вижда да няма нито един против. Пето, шесто и седмо са свързани с предишното решение. Стигаме до решението за уравняването на сметките, електронно гласуване, край на гласуването, 20 на 1. Благодаря ви и сега резолюцията, 8 изменение, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1, за, против, въздържали се, приема се.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 И сега проекторезолюцията в нейната цялост, начало на гласуването, край на гласуването 19 на 2 гласа. Благодаря ви. Стигаме до Сесар. Изменение 1 и 2. За, против, въздържали се, приемат се. Гласуваме по предложението за освобождаване от отговорност. Край на гласуването 18 на 3. Отиваме на уравняването на сметките. Трето и четвърто не се гласуват. Гласуваме решението за уравняване на сметките. Начало на гласуването. Край на гласуването. Осемнайсет на 3. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Осем за, против, въздържали се. Ще направим проверка по осмо изменение. Мисля, че ще се отхвърли, но нека да направим проверка. Да, това е така. Девето за против въздържали се отхвърля се. Десето за против въздържали се приема се. Тран 1 и 2 не се гласуват. Тран 3 до 8. Може ли да ги вземем блок? За, против, въздържали се, приемат се. Тран 9 не се гласува. Тран 10 за, против, въздържали се, Приема се. 11 и 12 се покриват. Електронно гласуване по проекто резолюцията в нейната цялост. Край на гласуването 18 на 2. Продължаваме нататък. До следващия блок Току-що приключихме един друг блок. Стигаме до другите институции. Моля ви да останете будни. Стигаме до Европейския съвет и съвета. Докладчик е господин Чернецки. Няма да го питам дали иска думата, защото го няма. Някой иска ли да се изкаже от негово име? Не. И така, започваме с предложението за решение относно освобождаването от отговорност. За, против, въздържали се, Приема се. Председателката се извинява. Трябваше да имаме електронно гласуване. И така предложение за решение за освобождаване от отговорност. Ако гласувате за, сте за отлагане. Край на гласуването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 Можем ли да вземем D, E, F, G, H заедно? За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. 5. Пето до седмо. Амблок. За, против, въздържали се, приемат се. 8. За, против, въздържали се, приема се. 9. За, против, въздържали се, приема се. 10. 10 до 15 амблок? Не. Добре. 10 до 14 амблок. За, против, въздържали се, приемат се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Авко 1 за, Първо, второ, трето до пето. Можем ли заедно? За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 18. За, против, въздържали се, приема се. Авко 6 е идентично. Изменение 19. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20. За, против, въздържали се, приема се приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Авко 7, 8 и 11 блок, за, против, въздържали се, приема се и сега проекто резолюцията в нейното цяло с електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. 20 на 0. Много ви благодаря. Ясно послание към съвета. Стигаме до съда. Изменение едно. Даване на освобождаване от отговорност. За, против, въздържали се, да. Приема се изменение 2. Гласуваме по предложението за решение за, всъщност това е електронно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването, 19 на 2.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 Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 7. За, против, въздържали се. Приема се. 8. За, против, въздържали се. Приема се. Устно изменение от докладчика. Няма възражение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 9. Устно изменение Възражения има ли? Няма за, против. Положението е същото. Изменение 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, Против. Нека да направим проверка. Електронна проверка по изменение 10. Гласувахме вече край на гласуването. Приема се 15 на 6. И сега проекто резолюцията в нейната цялост с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. 20 на 1. Благодаря. Сметна палата. Едно и две за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 2 отпада. Сега гласуваме решението. Край на гласуването.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 12. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Наистина. 13 за, против. Да проверим и 13. Поне от тук не се вижда ясно.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 Нека да проверим. Електронно гласуване. Отхвърля се. Резолюцията с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 на 2 гласа. Благодаря. Економически и социален комитет. Изменение 1 и 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Решението, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Деветнайсет на един гласа. Благодаря. По резолюцията.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 мисля, че се отхвърля със същото мнозинство. Устно изменение. Добре да направим проверка по 14. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение на докладчика. За.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 Едно и две. Заедно. Мисля, че се отхвърлят, но нека проверим. Седем на 14 класа наистина. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Решение за освобождаването от отговорност е електронно гласуване. Четиринайсет на 7. Много добре. По резолюцията. Можем ли 4, 5, 6, 7 до 10 да ги гласуваме? Не. Добре, 4. За против въздържали се, отхвърля се. 5 за против въздържали се. Не е ясно да проверим. Мисля, че се отхвърля, но не съм сигурна. Наистина, отхвърля се. Сега всичко е ясно. Изменение 6 и 7 за против въздържали се, отхвърля се. 8 за против въздържали се 10, извинете, отхвърля се 9 за, против, въздържали се, отхвърля се 8 за, против, въздържали се, да проверим 8. Край на гласуването. 13 на 11. Следващото изменение е оттеглено. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 е оттеглено. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да проверим.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 Край на гласуването. Приема се. 21, 22, 23 идентични за. Не, всъщност те отпадат с одобрението на 20 изменение. 24 и 27 за, против, въздържали се, приема се 28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 Да проверим. 31. Отхвърля се. 32. за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 34 до 36 за заличаване за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, всъщност отпада. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 не, не е ясно. Нека проверим. 43. Приема се с един глас повече. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се 45 за, против, въздържали се, отхвърля се 47 за, против, въздържали се. Отхвърля се 46 за, против. 46. Нека проверим електронно. 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Сега всичко е много ясно. Извинете ме, казва председателката, но тук не се вижда. 48. Отхвърля се. 49 за, против 49. Отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приемат се. 51 за и 52 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 53 за, против, въздържали се, приемат се 54 за, против, въздържали се, отхвърля се 50 и четвърто изменение ще трябва да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 55 за, против, въздържали се, отхвърля се и цялата резолюция с измененията. Край на гласуването. Много ви благодаря. 18 на 3 гласа. Европейски омбудсман. Едно и две за... Едно, извинете, за против въздържали се. Приема се. Изменение 2 отпада сега решението моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 на 1 гласа. Изменение 3 за, против, въздържали се. Да проверим. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за. Всъщност 4 е оттеглено ми казват. При мен не е записано. Нищо не е записано. И докладчикът не присъства в залата, така и не знаем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 Гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Двадесет на един гласа. Много ви благодаря. И сега преминаваме към Европейския надзорен орган по защита на данните. Едно и две. Първо едно. За, против, въздържали се едно, се отхвърля, две, се одобрява. Сега гласуваме решението 16 за, 4 против. Резолюция Либе 2. Приема се Либе 3 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема, но да проверим. Либе 3. Моля, гласувайте по Либе 3. Край на гласуването приема се. Изменение 4. За, против, въздържали се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 Сега гласуваме резолюцията с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 на 3 гласа. Много ви благодаря. И последното гласуване, ако не се лъжа, по международните счетоводни стандарти. Докладчикът не е в залата. Някой иска ли думата? Не.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 окончателното електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Това е. 17 на 2 гласа. Много ви благодаря. Сега можем да кажем, че наистина сме приключили с електронното гласуване. По точка разни нямам какво да ви съобщя. Искам да ви благодаря много за това, че сте толкова дисциплинирани. Знам, че в този парламент се случват и по-интересни неща, но много ви благодаря. Ще се видим отново четвъртък в 9 часа. Моля ви да присъствате, защото тук ще бъдат и представителите на комисията. Благодаря.